или други. Това е съгласно член 10. Комисията АФЕТ изготви текст съгласно член 16, параграф 4 от правилника. Този текст ще бъде прият, ако в рамките на 20 4 часа. Няма възражение от някоя политическа група или от 40 депутати, така че промяната ще бъде гласувана. Текст там също може да се намери на Sense on Direct. И сега преминаваме към нашия работен план.